Ladies and gentlemen, good morning. Дами и господа, добро утро. Good morning. I know we've got a long voting list. Знам, че ни чакат дълго гласуване. Очакват ни също така няколко доста сложни теми за обсъждане тази сутрин и предвид Натвареният ни график и предвид събитията от неделя, предлагам да започнем с минута мълчание за жертвите от този уикенд и от наскоро загиналите в Европа. Моля за минута мълчание. Thank you. And I'm sure we all send... Сигурна съм, че всички сме изпратили сърдечните ни съболезнования на семействата и близките на жертвата. Първата точка от дневния ред на заседанието ни днес е, е проспект, който следва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търгуване. Започваме направо с гласуването. Изменени 3 43, които са идентични за, против. Нека да направим проверка. Okay, so that is passed. Приема се. Изменение трето, втора част за, против, Втората част на изменение е трето. За, против, въздържали се, мисля, че е прието. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 и 5 за и 45 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5, първа част за, против, а, извинете, то отпада. Изменение 5, първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. За. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 е езиково изменение, компромис С за, против, въздържали се. Приема се. Първа част. Втората част добавяне или с, с, с деноминация от поне 100 000 евро. За против въздържали се приема се. Изменение 63 за против. Нека да направим проверка. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, нека да направим проверка. Десет за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. 73-то за, против, извинете, компромис F за, против, въздържали се, приема се. Изменение 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Изменение 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 80... 90 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 90 се отхвърля, 91 за,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 против, въздържали се, приемат се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Отхвърля се. 39 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по като цяло, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Приема се. Благодаря на всички, които работиха много усилено по становището и въпреки, че не беше прието с души, имаше много широко разбирателство по голяма част от текста. Благодаря ви. So the next item is the... И така продължаваме с следващата точка. Мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова информационна сигурност в Съюза. Препоръка за позиция на второ четене, което, както разбирам, трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Two more to vote. Още двама колеги трябва да гласуват. Selected. One more. Who hasn't voted? Кой още не е гласувал? Прекратете гласуването. 33 гласа за, 1 глас против. Поздравление за Андреас. И сега текстът отива в пленарна зала. Трябва да проверим дали някой ще иска да внася изменения. Отново поздравления за Андрея. Си продължаваме с становището за мандат за тристранни преговори с за 2017 година. Докладчик Илиса е Консари. Изменение първо за, против, въздържали се, приема се компромис. Едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис. Искате проверка? Добре. Отхвърля се. Благодаря ви. Компромис трети за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се и гласуваме постановището като цяло. Thank you very much. Благодаря ви. Приема се. С голямо мнозинство. Поздравления за Лиса. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Добър ден! Е, пристъпваме към приемането на дневния ред за днес. Ако обичате тишина, е, стигаме до предложението за измяна, за промяна в директивата е, за контрол и върху придобиването и притежаването на оръжие. Докладчик е, е нашата председателка, госпожа Вики Форд. Днес ще обсъждаме компромисните изменения. Както знаете, бяха внесени 847 предложения за изменения, общо 903 включително е, и измененията от Комисията по граждански свободи и от други парламентарни комисии. Докладчик е госпожа Вики Форд, председателката на нашата комисия. Е, давам и думата, за да ни запознае с, с нейното мнение. Ще дам е, думата и на другите колеги, които искат да се изкажат и накрая ще дам думата на Европейската комисия. Госпожо Форд, имате думата. Благодаря много. Аз знам, че много хора ще следят настоящото събрание и нашето заседание извън залата. Е, има и много комуникета, има и кореспонденти, защото много граждани се интересуват от този въпрос. В началото бих искала да ви напомня защо се занимаваме с този въпрос, защото от 25 години има общо европейско законодателство по този въпрос, но след атентатите в Париж стана ясно, че има празноти в закона, особено във връзка с, а, огнестралното оръжие в Европейския съюз и огнестрелното оръжие с халостни патрони, поради което бяха направени и предложения от Европейската комисия. Ето защо съвсем нормално беше ние да се занимаем с законодателството и ние знаем, че първия проект на Европейската комисия беше изключително недовлетворителен и е, би довел до неочаквани и е, излишни последици за притежателите на оръжие, които съвсем законосообразно го притежават. Ето защо казах, че има много различни изменения, включително и само членовете на нашата парламентарна комисия. И за това бих искала да ви обясня защо бих препоръчала е, да постигнем споразумение е, по начина, по който аз ги предлагам и можем да обсъдим как да ги гласуваме. Бих искала да благодаря на всичките политически групи, които вече е, изразиха становище по различните компромисни изменения. Първо, по огнестрелното оръжие с хаосни патрони и имаме е, широко мнозинство за това, че е, те е, трябва да бъдат разглеждани в първоначалната им категория като огнестрално оръжие и трябва да бъдат продавани единствено на лица, които са носители на разрешително за притежаване на оръжие. Освен това, отделни лица, които представляват заплаха за себе си и за останалите, не трябва да получават разрешение. Такъв е закона. Ето защо всяка отделна страна трябва да има собствена система, е, за да постига такъв резултат. И затова аз предлагам всяка страна да прецени дали иска е, да притежава постоянна система или е, периодична система, която да се прилага само от време на време. Нека да сме сигурни, че все пак има някаква система и ние трябва да гласуваме за това дали в тези системи трябва да се включва медицински преглед ако е, е, дадено лице е, не получава разрешение в дадена страна, то тогава властите в други страни трябва да могат лесно да видят как да реагират. Ако то не получи разрешение за притежаване на огнестрелно оръжие, то тогава властите в друга страна трябва да бъдат лесно уведомени за това. Ето защо ние предлагаме да има много по-добър обмен на информация, е, както, в, както чрез автоматични системи, така и с, чрез контактни точки. Но по този начин цялата европейска система ще стане по-силна защото ще има по-добър обмен на информация. Има и категоричен консенсус във връзка с нови изисквания за складирането на оръжие. Всяка страна, с която съм разговаряла, вече има законодателство във връзка с складирането на оръжие. Ето защо на европейско ниво има широка подкрепа в Европейския парламент. Аз предлагам и нов език за маркирането. Мисля, че има консенсус за това, че трябва да има някакво обобщение, където отделни части се продават като отделни части, но те трябва да бъдат разглеждани като отделни части. Но трябва да сме сигурни, че законодателството, което гласуваме, е практически приложимо. Т.е. трябва да бъде ясно, е, че това са малки части, които лесно могат да бъдат сглобявани. Това също е едно от предложенията. Имаме и компромис, който изяснява ролята на търговците продажбите, е, при дистанционните продажби. Те също трябва да бъдат възможно, ако се потвърди самоличността и ако тя може да бъде потвърдена във връзка с е, музейните сбирки, е, с тези, които управляват исторически сбирки, с исторически оръжия. Аз предлагам първото гласуване да бъде дали музеите трябва да бъдат извадени от обхвата. За момента те са изключени от обхвата и най-напред ние трябва да гласуваме за това дали това изключване искаме да бъде запазено, дали да продължи, но ако отпадне, е, тогава трябва да се прецени дали държавите членки е, могат да имат възможност да издават разрешение на ниво държава членка, така че трябва да има два различни начина за гласуване по това, с изключения за държавите членки. Разбира се, е, ние трябва да сме сигурни за това, че няма заплаха за обществения ред. По настоящото законодателство държавите членки членки имат възможност да предоставят изключения. Те са изключително важни за организация, като например експерти по е, балистично оръжие, производители и така нататък. И аз предлагам държавите членки да имат възможност да продължават да предоставят изключения по категория А по член 6, изключенията по член 6. Тук е, е, формулировката е доизяснена. По националната отбрана от е, жизнено значение е държавите членки при техните военни действия за отбрана да не бъдат защитени, така че тук формулировките също са изяснени. Е, по стандартите за активиране има много технически изменения, но трябва да бъде ясно, че огнестрелните оръжия трябва да се разглеждат е, като е, деактивирани, е, само ако не могат да бъдат върнати обратно в употреба като огнестрелно оръжие. В противен случай те не се разглеждат като деактивирани, не е обезвредено оръжието. Тоест, оръжието не може да се употребява. Първия проект за обезвреждане на оръжието, който беше прият през ноември от експерти на държавите членки, създава проблеми по приложението, защото формулировките не са ясни. Ето защо в приложенията ние предлагаме е, подобрение на регламентите, чрез които директивата ще се прилага. Ако е, гласуваме това до провеждането на тристранните срещи, държавите членки може би вече са, ще са внесли изменения по е, съответните постановления за приложението. И тогава няма да има преговори в съвета. Знам, че държавите членки работят по въпроса. Трябва всичко да се изясни. Има технически въпроси по тези регламенти или съответно постановления и е, трябва да е, сме сигурни, че те ще бъдат прилагани. Освен това, ние е, правим предложение по е, това, че има преглед на приложението на наличните стандарти трябва настоящите стандарти да бъдат признати като такива. По категория А и Б, може би това е най-спорната част от предложението. И моята препоръка е е, да спазваме демокрацията тук и членовете трябва да имат възможност да гласуват едно по едно е, по всички отделни типове огнестрално оръжие, е, които са предложени да бъдат включени като допълнение към списъка на забраненото оръжие. Има категоричен консенсус по това, че е, е, член А7, който е предложен от Европейската комисия, не е приложим и е, той е неподходящ, той предлага неподходящ метод за взимане на решение за нещо забранено. И затова аз бих включила това обратно в зона Б, но е, бяха направени различни предложения, за да се включат други е, е, оръжия в списъка на огнестрално оръжие по категория А. Ние видяхме предложението на комисията. Аз мятам, че ние трябва да гласуваме съвместно. Има реални безпокойства в някои държави членки е, във връзка с автоматичното огнестрално оръжие, което се превръща в полуавтоматично огнестрално оръжие и има безпокойство във връзка с безопасността. Ако те са забранени в тези страни, е, то тогава те няма да бъдат предадени на властите, а по-скоро е, могат да бъдат скрити и по този начин се влушава сигурността, а не се подобрява. И ако е, първия вариант би бил да бъдат забранени, ако ние решим, е, че е, те трябва да останат, то тогава има предложение да се включат стандарти за тяхната конвергенция, за тяхното изменение, за да сме сигурни, че тя наистина се извършва. И накрая по е, предложението на комисията, което чухме миналата седмица, е, там също има различни категории огнестрелно оръжие във връзка с огневата мощ. И тук е, виждаме изменения от отделни депутати и мисля, че ние трябва да гласуваме по всяко от тях, за да има ясна позиция от нашата парламентарна комисия, особено когато започнат преговорите с съвета. Е, е, е, все още не сме предложили компромиси по мотивите. Въпросът е какво споразумение ще постигнем по отдалните членове. Работата продължава. Благодаря на всички депутати, които за сега са работили по членовете. Впоследствие ще работим върху мотивите, върху върху съображенията. Анна Мария Хорец. Благодаря на докладчика. Започваме с докладчиците в Сянка от НП Анна Билт. Благодаря на Вики. Наистина за мен е удоволствие да работим заедно и мисля, че можем да подкрепим компромисите, които предлагате а и вашето представяне, което чухме сега. Нека припомня контекста. Първоначалното предложение на комисията беше разглеждано като неадекватно и небалансирано и с гласуването в парламента и в комисията Либе показахме, че парламентът се движи в правилната посока и предложението е за текст, който се фокусира върху завишаване на сигурността, борба с тероризма и това да не ограничава свободите на хората и да не се ограничава възможността да практикуват спорт. Трябва да се усъвремени законодателството и това, което вие споменахте, регистрирането, обмена на информация между правоохранителните органи, а също така и признаването на установените незаконни оръжия, проследяването и въпроса свързан с маркировките. Това са важни стъпки в отбелязания напредък, който е необходим за попълване на пропуските. Същевременно с компромисите гледаме на възможността и да не увеличаваме излишно административното бреме за онези, които законно притежават оръжия. Освен това се радвам, че е добавен въпроса и за безопасното съхранение, нещо, което липсваше. Трябва да се придържаме и към аспекта за това, че няма обща европейска система за медицински прегледи, защото в някои страни тази система е доста добра. Трябва да се завиши нивото в други. Същото въжи и за лиценза от 5 години не е необходимо да се поставят такова ограничение. Същото въжи и за електронната търговия. Не би следвало да създаваме проблеми за онези, които живеят извън големите градове, като а, затрудняваме придобиването по законен начин чрез електронната търговия. Очертахте и отбраната а, за различни държави членки за а, тези от запаса, от резерва, обученията и осигуряването на националната отбрана като цяло. Ако ми позволите няколко коментара, авторизирането и подновяването, тук по едно С бих предложила тази част от текста да се заличи, защото държавите членки трябва да вземат решение за това. За безопасното съхранение тук мисля, че не трябва да се включва транспорта. Господин председател, ако ми позволите, ще изчита параграфа. Държавите членки трябва да гарантират, че при правилното съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, когато това не е подложено на контрол и тук ще залича транспорта, гарантирайки нивото на безопасност и съхранението. Това е едно Д, трябваше да го отбележа в началото. Едно-две във връзка с оръжейниците. Тук трябва да имаме предвид и възможностите за зареждане. Според мен формулировката е неясна. Лайт мотивът за това, което се опитваме да направим в преразглеждането на текста, е да изясним и да осигурим правна сигурност, текста да бъде опростен и фокусиран. Според мен текстът като такъв няма да ни помогне. По отношение на основните компоненти, бих се въздържала от това да включваме основният елемент. Трябва да се придържаме към протокола на ООН за огнестрелните оръжия. Последният ми коментар е свързан с приложенията. Вики вече спомена да не се забранява категорията на полуавтоматичните оръжия на, критериите, на критерия за наподобяване, сходност, това не е критерий, но не трябва да добавяме категорията А7, защото регламентирането на калибрите и диаметрите на общо европейско ниво, ако ми позволите, ще доведе до объркване. Очаквам бъдещата ни работа. Наистина много колеги ми предоставиха коментари по отношение на музеите и колекционерите. Смятам, че текстът трябва да бъде запазен така както е, преди предложението на комисията. Очаквам заедно да финализирам един добър текст. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря, Анна Мария. Серджио Коферати от социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да благодаря на Вики за свършената работа по измененията. Наистина темата е много комплексна. Положението в държавите членки е различно. Трябва да намерим общ знаменател. И това никога не е лесно начинание. Вчера вечерта нашата група изпрати нашите коментари до останалите докладчици в сянка и до докладчика. На този етап обаче ми се иска съвсем накратко да засегна няколко методологични проблеми, които са в текста. В текста, който ни предостави Вики, в някои от компромисните предложения – са предложени альтернативни подходи. Работният подход, който първоначално можеше да бъде ефективен, трябва да бъде разгледан предвид различните предложения. Трябва да видим дали можем да осигурим последователност. Ако това не е възможно, разбира се, трябва да разгледаме альтернативните варианти, които продължават да бъдат в сила. В хода на нашата работа трябва да намерим начин да намерим един работещ метод. И това трябва да стане преди окончателното гласуване. Но тези хипотези, тези альтернативи не винаги лесно могат да бъдат разбрани. Мисля, че съществува проблем, който е свързан отново с работния метод. В голяма част от компромисите, където докладчикът посочва, че преди да се премине към гласуване по компромиса, има текст, който е заличен, но този принцип няма как да сработи. Говорим за приобщаване на нашите мнения. Ако имаме такива предложения, които не отговарят на нашите виждания, то тогава няма как да преминем към гласуването. Някои от компромисите наистина могат да бъдат прияти, но има и такива, които няма как. Ето защо трябва да разрешим една такава ситуация. Споменавам всичко това, защото има някои препятствия пред най-трудните етапи на гласуването, именно преди края на работата ни по този текст. Още няколко елемента, които ми се искат да очертая. Смятам, че те са по-важни и по-трудни от други. На първо място медицинските прегледи. Тук мисля, че е изключително важно да има първоначална проверка на здравното състояние на лицето, което притежава огнестрелно оръжие. Нивото на достъп трябва да бъде същото за всички – Трудно може да се предвиди ситуация, дори когато има довод, че огнестрелно оръжие може да попадне в ръцете на лице, което физически няма възможността да го използва при пълното знание за това какво представлява това оръжие. И едно лице, което е ловец, например – който със сигурност трябва да докаже физическата готовност, а също така и психическите си възможности да използва това оръжие. Надявам се, че подобна мярка ще бъде включена в текста или изходно решение. Вторият ми коментар по отношение на дистанционните продажби – Наистина има текст, който отговаря на това, което искаме, но това, което липсва е проверка на самото предоставяне трябва да се уверим, да гарантираме, че самото огнестрелно оръжие се предоставя на лицето, което е заявило а, това оръжие. В противен случай огнестрелните оръжия ще се разпространяват чрез дистанционна търговия и наистина трябва да има по-стрикни разпоредби. По отношение на акустичните оръжия, оръжията изстрелващи хаосни патрони, това е тема, която сме разглеждали преди, но трябва да повторя, че трябва да разрешим въпроса, свързан с а, а, резервистите и с доброволците. Мисля, че това е шести член. Тук са включен, е включена категорията на лицата от запаса, но трябва да имаме предвид и какви ще бъдат последиците във връзка с втори член. Още веднъж, по отношение на музеите и колекционерите. Музеите са обществени пространства. Трябва да има възможност за контролиране на техните сбирки, така че да се гарантира, че няма да има злоупотреби с експонатите, които участват в тези сбирки националния регистр за различните категории а, огнестрелни оръжия. Това е полезно. Това, което обаче, за което не съм убеден, а, е свързано с а, автоматичното подновяване на а, разрешителното за частни лица. Това са частни лица, които могат а, да решат а, да притежават огнестрелни оръжия в а, къщи, но не ни дават обязателно същите гаранции, които отговарят на типа гаранции, които изискваме от музеите. Ето защо мисля, че е необходимо да има и ясно определение за колекционерите, а също така и какво могат да притежават те. дори да не става въпрос само за колекционери на огнестрелни оръжия, но и на други по-малко застрашаващи живота предмети. В приложенията смятам, че е необходимо да се предложат и да се определят различните альтернативи и това трябва наистина да бъде част от компромиса, но трябва допълнително да поработим по определението на категория С. Това е тема, по която сме готови да работим допълнително. Със същата цел, която сме преследвали по другите цели. И там трябва да се извърши още допълнителна работа, това, което сме направили до сега е дейност, която е била ръководена от същия, същите мотиви и от искреното желание наистина да гарантираме мерки, които не са разписани от самото начало. Така че наистина сме готови да продължим работата си напред. Благодаря. Благодаря господин Коферати от Ауде Чарансова. Благодаря, господин председател. На първо място, благодаря на докладчика Вики Форд за извършената работа по това досие. Наистина не е лесно, но това, което сте успели да направите е да отразите всички притеснения. Това ясно показва, че много внимателно изслушвате притесненията, повдигнати от много граждани и ви поздравявам за тези усилия. Както всички знаем, съвета миналата седмица прие общия си подход по предложението на комисията. Дискусията не беше лесна и трябва да отбележа, че резултатът е далеч не идеален – Нека обобщя някои ключови аспекти за нашата политическа група АЛДЕ. След публикуването на проекто предложението от комисията през ноември се противопоставяме на нови а, разпоредби, които ще доведат до масовото притежание на огнестрелни оръжия от а, частни лица, незаконното им притежание. Това включва категорията на забранените полуавтоматични огнестрелни оръжия. Както виждаме в общия подход на съвета, Мнозинството е съгласно с холандското предложение, което повтаря предложението на комисията за забраната на автоматич... полуавтоматичните оръжия. Това е неприемливо за нас. Мога да ви уверя, че след публикуването на общия подход на съвета, съм получил Получавам непрекъснато нови имейли от чешките граждани, които са несигурни за следващите стъпки за притежанието на огнестрелни оръжия като цяло. Всичко зависи от нас в тази парламентарна комисия да се уверим, че това няма да се случи. Много държави членки, включително и Чехия, през годините са постигнали баланс между Притесненията, свързани с сигурността и правата на притежателите на огнестрелни оръжия. Не трябва да нарушаваме това равновесие. Напротив, трябва да се опитаме и да прилагаме и следваме добрите практики от различни държави членки. Вики, в вашето предложение имам редица предложения, които са свързани с щекотливи въпроси. Радвам се, че сте предоставили тези възможности и че ще проведем дискусия по тях. Нашата позиция за това, което трябва и не трябва да се забранява, трябва да бъде ясна. Приветствам предложенията. Има много удачни компромисни, компромисни предложения, като например дистанционни продажби в интернет, определенията, процедурите по деактивиране, музеи и колекционери. Отново ви благодаря за отлично свършената работа. Очаквам с нетърпение бъдещата ни работа и дискусии по това досие. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Шанзова. Докладчик в сянка от името на Обединената левица отсъства и мисля, че никой няма да вземе дума от неговото име. от името на Зелените думата има Паскал Дюран. Благодаря ви. Да, няма да си изказвам от името на Обединената левица, тъй като те не са ме натоварили с подобна задача. Но ще се опитам и аз съвсем накратко, тъй като работата все още тече по компромисните по предложението с компромисни изменения. Най-напред държа да поздравя Вики. Казах го и миналия път, повтарям го и сега. Това е едно от най-сложните досиета, с които се опитваме да се справим по време на този законодателен мандат. Бих искал само да ви припомня за пореден път, че не бива по една важна и сериозна тема, като тази, която обсъждаме, да се изказват крайни позиции или позиции, които не отговарят на действителността. В нито едно от предложенията, направени в Европейският парламент, било то от Вики Форта или от някой друг член на парламента, парламента не е искал по някакъв брутален начин да нарушава равновесието или да се опитва да забрани притежаването на полуавтоматични огнестрелни оръжия. Такова нещо няма и искам да успокоя всички от тези, които ни заливат с имейли, че е по-добре да погледнете действителността, отколкото да се живеете в света на фантазиите. По-интересно е от законодателна гледна точка. А каква е действителността? Действителността е, че имаше предложение на Европейската комисия, което беше незадоволително от гледна точка на определенията. Всички го заявиха, тук. Например, идеята да има забрана на полуавтоматични оръжия въз основа на приликата им с е, автоматични оръжия е нещо, което не може да бъде приложено на практика, чисто и просто. И затова Европейският парламент е, се зае с въпроса и заяви, че това не е обективен критерий, не може да се използва сериозно и трябва да се върнем към някакви по-обективни критерии. И успяваме да го сторим. Така че, Вики, благодаря ви за свършената работа съвсем набързо, тъй като ще имаме и други заседания посветени на въпроса, ще си позволя няколко коментара. Като цяло, коментарите на групата на зелените бяха сети предвид, така че сега вече сме на етапа на доизясняването, за да видим къде може да има някаква хармонизация. Например, по отношение на медицинските прегледи, разбира се, немислимо е на европейско равнище да се определят медицинските какво трябва да представляват медицинските прегледи. Но за сметка на това Европа може да изиска от всяка държава членка да изглежда с режим за медицинските преговори и ми се струва, че това е нещо съвсем нормално. Нормално е, когато човек притежава огнестрелно оръжие, да разполага с съответното медицинско разрешително, както за физическа, така и за психологическа годност за печение на оръжие. По въпроса за съхранението, смятам, че е добре да настояваме за необходимостта да се съхраняват по-отделно самото оръжие и боеприпасите. Като цяло така ще се гарантира по-голямо поема на отговорност от страна на председателите на огнестрелните оръжия. Те като цяло доста сериозно се отнасят към въпроса, но ми се струва, че все пак може да подчертаем тук значението на съхранението на две места. По въпроса за дистанционните продажби, смятам, че трябва да има кодонна практика, а не само виртуален контрол. Т.е. трябва да има истинска среща лице в лице с притежаващо, с закупуването лицето, което се купува огнестрелното оръжие. По въпроса за регистрацията и съхранението на данни, продължавам да съм на мнение, че трябва да има регистри, които да са на разположение на компетентните органи. Това е прекрасна идея. Въпроса за обмена на данни идеята създаване на европейска платформа. Разбира се, не искаме да става поредната е, безсмислена такава, но не е да има една европейска платформа, която да е на разположение на всички държави членки. Това би могло да се окаже полезно. По въпроса за музеите и колекционерите няма да се връщам на казаното от е, господин Серджо Коферати. Напълно съм съгласен с него. Смятам, че трябва да се прави разграничение между музеите, които са институции, които подлежат на контрол, независимо дали говорим за частни или за обществени музеи, от колекционерите, които са частни лица, така че би трябвало да има две отделни категории. А по въпроса за класификацията постигнахме добър напредък, въпросът е от доста техническо естество, така че няма да навлизам в подробности, но като цяло по категории А6, А7 и категория Б действително трябва да има възможност да, да се намери някакво решение. Благодаря ви. и Продължаваме да работим с, с, в същия положителен дух. Благодаря ви, господин Дюран. От името на ФДД, господин Яваскевич има думата. На встъпие chciałbym подженкова. Много ви благодаря, господин председател. Не път от името на нашата политическа група бих искала да благодаря на докладчика за нейното предложение. Предложението е противоречиво, защото не разполагаме с а, оценка на въздействието, което пък се оказва противопоказно по редица причини. Разбира се, всички бихме искали да избегнем а, трагедии като терористични атентати, например но не бива да ограничаваме спорта и ловът. Съгласен съм с изискването за разрешително. Но по въпроса за медицинските прегледи би следвало държавите членки да имат повече автономия. Затова ми се струва, че първият вариант, който предлагате, е по-удачен. Трябва да сме наясно за какво всъщност говорим. Дали за е, психологически прегледи, психически прегледи или неврологични доста притеснителни слухове стигнаха до нас, като например, че хората в инвалиден стол не могат да получават разрешително за притежаване на огнестрелно оръжие. Трябва също така да се споразумеем за адекватен период, на който да се изискват тези медицински прегледи. Склонен съм да подкрепя предложението на госпожа Шаранзова. Съгласен съм и по точка 4 и 5. 3 и 4, извинете. по паравоенните промирования, като цяло съм съгласна с позицията предложена на докладчика. А сега по приложенията. Приложение второ Точка втора. Съгласни сме с Б и С. И двете предложения ни се струват приемливи. Приложение първо, раздел 2, категория А6. Много трудно могат да се проследят тези компоненти, които всъщност не са основни компоненти на огнестрелното оръжие. Приложение 2, категория А6Б предвижда се огнестрелно, да се, да се забраната на едно огнестрелно оръжие, което традиционно се използва при ловната стрелба, но което всъщност не може да навреди на никого. Разговаряхме с специалисти, които казаха, че не виждат никаква връзка между включването на някои оръжия в категория А7 и борбата срещу незаконната търговия с огнестрелни оръжия. Смятаме, че също цялата категория А7 би трябвало да бъде заличена. Също така се противопоставяме на идеята за включване на огнестрелното оръжие с а, калибър 22 мм в категория Б. Някои от тези идеи ще не вредят а, на спортната стрелба, без да носят никаква добавена стойност. Благодаря ви. Сега давам думата на групата на Европа на нациите и свободата. Благодаря ви. Преди да се изкажа по темата, в началото на заседанието ни запазихме минута мълчание за жертвите в Орландо. И не напред бих искал да споделя страданието си и гнева ни от новата терористичната атака, на която беше подложена Франция вчера. И мислите ми са за близките на двамата полицаи, които загубиха живота си вчера при нападение с хладно оръжие от исламист. А по продължението за подбивното притежаване на стрелни оръжия, чака ни много работа. Ще бъда съвсем кратка. Бих искала само да помоля госпожа председателят, нашата комисия и докладчик по това досие. Бих искала да оттегля предложението на моята, моята политическа група, които са обхванати от три компромисни изменения, свързани с акустичните огнестрелни оръжия, сигналните оръжия и копията. Бях случай три пъти изменения, които са обхванати вашите компромисни изменения, които бих искала да оттегля от компромисите. А по въпроса за музеите и колекционерите, бих искала да оттегля нашето изменение 616, тъй като настоявам колекционерите да не попадат в приложното поле на директивата. Изключвам някакъв проблем с а, превода на английски. Не се чува превода на английска кабина. Want to check, are you withdrawing your amendments? Исках просто да съм сигурна. Оттегляте ли измененията си? Защото това чух от превода. Не, не искам да ги оттегля. Искам обаче да ги извадя от компромисните изменения. Ще ви изпратя списък с всички изменения, които искаме да бъдат изтеглени от вашето предложение за компромисни изменения. Надявам се да ме разбрахте. Voilà, donc pour, plus, pour, pour être plus simple, on fera de la liste. Ще направя списък на всички изменения, внесени от нашата политическа група, които не искаме да изтеглим от вашите компромисни изменения. Мисля, че е така по-лесно ще се разберем. Добре, благодаря ви. Сега давам думата на останалите колеги, които са поискали. Десетима колеги са се записали. А не разполагаме с много време, защото към 11 часа към нас се присъедини комисаря Юрова. Така че предлагам по една минута време за изказване. За всеки ще ви помоля да бъдете сбити в изказванията си, защото трябва след да изчакам да изслушаме отново докладчика и комисията. Благодаря. Е, е, е, мисля, че се постига известен политически консенсус във връзка с предложението на комисията. Много от стотиците изменения трябва да бъдат проверени, също така трябва да бъдат мотивирани. Трябва да се види какви ще бъдат реалните последици и как ще се отразят те на предложението на Европейската комисия. Аз самата съм предложила изменения по притежаването на оръжие. Те бяха обсъдени тук и аз се отнасям благоприятно върху всичко, което се предлага във връзка с издаването на разрешение на притежаването на е, е, огнестрално оръжие. В моята страна спортната стрелба и е, ловците са огромно сдружение е, и те отстояват правата си в борбата срещу незаконното притежаване на огнестрално оръжие. Ето защо аз предложих изменения в е, духа на Сдружението на притежателите на огнестрални оръжия в Швеция. Има и други изменения, които могат да предпоставят същите изисквания към собствениците на огнестрелно оръжие. В борбата срещу тероризма ние трябва да осъществяваме физически прегледи и освен това изискване по дистанционната търговия, защото това може да навреди на лица, които живеят в отдалечени райони. Надявам се комисията да служ... чуе политиците и всички унези, които работят активно за да е, се позволи осъществяването на лова. Е, господин Хис, благодаря, господин председател. Бих искал да изразя своята солидарност с френските колеги. За съжаление, аз е, съм представител на страна, която преживява тероризъм от 14 години на, 40 години насам. Ето защо то испанското законодателство върху притежаването на оръжие е същински модел за подражание. Освен това, е, това законодателство обаче е трудно приложимо, особено спрямо лица, е, които е, законно притежават оръжие аз разбирам това неудобство, което цари тук, мисля, че предложението на Европейската комисия засяга страните, където законодателството е много по-гъвкаво. Ние знаем за какво става въпрос и мисля, че компромисите, които госпожа Вики Форд предлага, са добри и подобно на всички останали бих искал да я поздравя за свършената работа. 847 изменения, по много от които е постигнато съгласие. Някои компромисни изменения според нас са допустими, например по съхранението на оръжие. В моята страна идентификацията е модел, дистанционната продажба не е изцяло в духа на испанското законодателство, но все пак има контрол, особено от от е, правоохранителните органи в е, е, Севилия. Надявам се това да продължи така. Господин Журай, благодаря господин председател. Аз също поздравявам Вики Форд за свършената работа, защото ние изхождаме от текст на Европейската комисия, който беше абсолютно дисбалансиран. Ние трябва да осигурим сигурността на нашите граждани, но да не бъркаме е, мишената, защото е, ловците, ловците не трябва да бъдат мишени Украина, те никога не осъществяват терористични акции. Нека да не е, дигаме пара, нека да имаме предвид, че нашите е, ловци са наши съграждани. По по-лесните точки, въпросът за разрешение от 5 години е абсолютно излишно. Ние трябва е, да го отменим. То ще затрудни хората и особено ловците, но не и терористите. Колкото дистанционната търговия, трябва да има някакъв физически етап, каквато и да е продажбата. По същия начин по продажбата, ние е, е, е, трябва да забраним заплащането в брой, е, когато се закупува оръжие. Е, има специална разпоредба, която уточнява това. Колкото до маркировката на основни части от оръжието, тук също трябва да внимаваме да не дигаме излишна пара. Е, какво значи основна част? Вярно е, че текста го разписва, но все пак има микроскопични части. Как точно да работим с тях? По член 4 ние приемаме така наречените антични оръжия, но трябва да бъде ясно какво означава това. Знаете, че има терористични акции, които са извършени с оръжие от Втората световна война, така че трябва да внимаваме с тях и с лобното оръжие. И накрая, по складирането, нека да сме прагматични. Ловците чудесно могат да складират оръжието съвсем спокойно. Те могат да го разглобят и да го складират на два отделни места места и по този начин се гарантира сигурността. Давам думата на следващия изказващ се. Господин Хал, е, благодаря господин председател, благодаря на Вики Форд за сериозната работа е, е, искам да направя критични бележки по някои компромисни изменения. Света се променя, включително и света на огнестрелното оръжие. Съгласен съм с докладчика, че ние трябва да отхвърлим предложената категория А7 мисля, че излишно да го заменяме. Е, това е, е, е потенциал, постоянен потенциален източник на безпокойство. Идеята за ограничаване на членовете по складирането или е, комбинирането на с огнестрелни оръжие също не, не е подходящо предложение. Знаете, че това е приложено в много страни с нулев ефект върху, безпоко... върху, върху престъпниците. Аз е, мисля, че определени забрани ще навредят на бизнеса, ще се увеличи бремето върху е, властите. По член 10, където се казва, цитирам, придобиването на боеприпаси трябва да се позволява само за лица, е, които имат разрешение за използване на огнестрелно оръжие в определени категории. Аз мисля, че тази формулировка се основава на неразбиране, защото никакъв боеприпас не се използва за конкретно е, огнестрално оръжие или специфична категория огнестрално оръжие. Мисля, че си изчерпах времето. Благодаря ви много. Е, благодаря ви. Господин Кърпини има думата. Госпожа Крапини. Е, благодаря, господин председател. Аз не съм специалист по оръжие, но все пак съм обезпокоена като гражданка. Това, което ме безпокои е това, което става в Европа и в света като цяло. Е, е, атентатите съвсем основателно ни безпокоят. Да, ние казахме, че терористите не са ловци, но все пак нека да бъдем реалисти. Ние нямаме достатъчно строг режим. Терористите могат много лесно да навлезат на наша територия. Има и много инциденти и те са свързани с лова, защото прекалено лесно се издават разрешителни. И имам три изменения. Искам да благодаря на докладчицата. Тя работи много много отговорно по труден въпрос. Но три неща. Първо за е, медицинските прегледи. Трябва да бъде идентична проверката на здравословното състояние на всички. Но ако няма е, формулировки, които са съпоставими за всички държави членки, то при свободното движение този, който иска разрешение, ще отиде в друга страна и ще поиска медицински преглед. Ако в дадена страна проверката се извършва след една година, а на друго място след 7 години, тогава опасността е различна. Аз не съм съгласна да издаваме право за притежание на оръжие на лица над 16 или 17 години за разрешение за лов. Не, само над 18 години. Във връзка с отговорността при кражба на оръжие. Кой носи отговорността? Аз съм внесла изменение и смятам, че притежателя на оръжие трябва да поема отговорността. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви за думата. Благодаря най-напред на докладчицата за рационалния подход към темата. Той е отразен в компромисните изменения и аз изхождам от идеята, че е по-добре да имаме по-добри резултати и и е, резултатите сочат, че много огнестрелни оръжия се продават на черния пазар. Благодаря на докладчета за това, че е взела предвид много от предложените от мен изменения. Аз смятам, че сега текста се доближава в много по-голяма степен до същинската си цел, а, а, именно е, да няма дупки в настоящото законодателство, като настоящите. Благодаря на докладчета за това, че е взела предвид безпокойствата, изредени от много държави членки, включително Чешката република. Искам да кажа три конкретни неща. Например, по самото категоризиране, аз мисля, че те трябва да останат в предложението А6, но трябва по е, търговците на оръжие, аз мисля, че е много важно всички те да бъдат задължени да проверят самоличността на техния клиент. И последното, което искам да кажа, 18 месеца. 18 месеца е настоящият срок съобразно предложението, но аз мисля, че е, за да може той да се прилага, трябва периода да бъде значително по-дълъг. Благодаря ви за, благодаря ви за тежкия труд. Благодаря. Госпожа Яхонсари. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря, както и колегите направиха, наистина заслужавате нашите благодарности. Всички виждаме колко сложно е решението и самата система за взимане на решение в Европейския съюз, когато трябва да постигнем консенсус между комисията, парламента и съвета. Отчитаме все по-сериозно притесненията на държавите членки сега, отколкото преди. Освен това, в началото отбелязахте, че в националните политики по отбрана е важно да не се намесваме, защото въпросът свързан с запасняците е много важен в областта на отбраната в много страни. Не бива да забравяме основния въпрос, а именно Европа не може да бъде континент, в който проблемите в училище могат да се разрешават само чрез въоръжаването на учителите и учениците. Наистина трябва да имаме сътрудничество. Благодаря. Следващият колега, господин Карас. Благодаря, господин председател. На първо място провеждаме тази дискусия, която трябва да бъде пример за това как да се справяме с деликатни въпроси отговаряме на тази деликатност не от емоционална гледна точка. Трябва да бъдем възможно най-обективни, да разгледаме фактите и да използваме тези факти така, че да направим необходимите изменения. Това е ангажимента поет от докладчика и докладчиците в сянка, за което им благодаря. Най-вече защото това е много деликатен въпрос и това се чувства и в дискусията ни. Въпреки всички тези елементи, наистина трябва да се проведе тази дискусия, трябва да се свърши много работа. Смятам, че хората, които ни слушат и които ни гледат – трябва да демонстрираме, че се отдалечаваме от първоначалното предложение на комисията. Това е отлично. Но трябва да стане ясно, че не бихме искали да криминализираме онези, които законно притежават огнестрелни оръжия. Преразглеждаме директивата за оръжията, за да можем да гарантираме това, че тя е актуална, но настоящия законодателен акт не отговаря на проблемите, пред които сме, се изправяме. Обеден съм, че голяма част от моите изменения ще бъдат взети предвид по отношение на лицензирането и на медицинските прегледи. Благодаря. Благодаря, господин председател, и аз бих искала да благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Наистина трябва да имаме сериозен контрол на огнестрелните оръжия, имайки предвид и глобалните явления, свързани с тероризма. Музеите, колекционерите и любителите не бива да бъдат засегнати по неблагоприятен начин. Приветствам изменението в член 11 за незаконното притежаване на оръжия, за медицинските прегледи. Съгласна съм с предложенията за изменение, включително и необходимите гаранции, като същевременно се дава гъвкавост на държавите членки. За определението за основни части. Списъка трябва да бъде технически прецизен, така че да включва компонентите, които се считат за основни, съгласно съгласно международните практики, като протокола на ОНЕ. Притеснявам се, че част от фокуса е върху огнестрелните оръжия, а не кой притежава тези оръжия. Много от предложените мерки ще се отразят негативно на любителите и на ловците, но трябва да се уверим, че те не са цел на нашите мерки. Благодаря, госпожо Мецула. А сега колегата Обермайер. Благодаря, господин председател. Трябва да споменем, че за съжаление трябва да разгледаме предложение на комисията, което почива на факта, че тероризмът трябва да бъде предотвратен, като се смесва тероризъм, терористи с ловците и спортистите. Знаем, че в бивша Югославия може да се закупи всякакво оръжие за 400-500 евро. Има страни, в които има много добри законодателни актове. Трябва наистина да взаимстваме от добри практики. Важен елемент е, че трябва да изградим стрикна система. Имаме конкретни примери. В Австрия има много солидни законодателни актове, свързани с оръжейниците и посредниците, които търгуват в онлайн пространството. но трябва да има и промени, защото не бива да увеличаваме бюрокрацията. Този проект, който ще бъде подобрен, не бива да води до криминализиране, но също така не бива и да води до прекомерно бюрократизиране на процеса. И има много основателни причини за това когато оръжията се складират безопасно, боеприпасите и оръжията могат да бъдат използвани за самоотбрана. Господин председател, не бихме искали да има прекамерно бюрократични процедури. Не бива да има и общо подозрение. Моите ни захваля прочувалци ki za trud pri iskanju eh, kompromisov. Благодаря ви за, за дадената ми дума. Бих искал да благодаря на докладчицата и на усилията и за постигане на компромис. Е, предложението на комисията в е, първоначалния му вид е, преследва целта борба срещу тероризма но аз оставам с впечатлението, че постигнатия резултат не е забележителен. Държавите членки прилагат различен подход към оръжията. Ето защо е много трудно да се приемат правила, е, които да бъдат е, хармонизирани, но и ефективно прилагани навсякъде. Аз съм от Словения е, законодателството, свързано е, с, с контрола върху оръжията, е чудесно. И е, ние не бихме искали да внесем изменения, които реално да, внуш, да влушат нещата. Е, това е причината, поради която, когато търсим компромис, да имаме предвид е, добрата практика, която вече съществува в определени държави членки. Съгласен съм с колегата, който казва, че не можем да налагаме наказания на лица, които законно притежават оръжие, били те ловци или колекционери. Благодаря ви. Колегата Швак. Благодаря много. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за конструктивната работа. Наистина това показва много добри резултати от всички тези писма, които сме получили. В 28-те държави членки има различни правила, които трябва да бъдат хармонизирани. Единственият начин за да постигнем това е да приемем компромисите. Много искат противното, но нищо няма да постигнем в Европа. Ще се спра на две изменения. Изключително много благодаря, че голяма част от изменения, измененията, които внесох, са включени в компромисните изменения. Компромис 2.1.5 е свързано с издаването на лицензи за притежаването на огнестрелни оръжия. Мисля, че определението е много по-ефективно от указанията на държавите членки. Но ако има някакви индикации че няма основание за притежанието на огнестрелно оръжие, това не трябва да се прави без да има някакво доказателство. Това е към докладчика. По отношение на полуавтоматичните оръжия ми се иска да разбера защо в края на дефиницията има полуавтоматични оръжия за цивилна употреба, наподобяващи огнестрелни оръжия. Автоматични огнестрелни оръжия. Това според мен е много опасно. Защо се говори за полуавтоматични, които са видоизменени в автоматични? Моля да получа пояснение по този въпрос. Но мисля, че нашето сътрудничество доведе до отлично отлични резултати. Председателя, благодаря господин Швабс. Имаме представители на председателството на съвета. Преди да дам думата на докладчика по заключителни думи, ще дам думата на представителя на съвета за кратко изказване. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Мисля, че и тук провеждате същата дискусия, която и ние проведохме. Миналата седмица, по време на съвета, холандското председателство постигна един балансиран общ подход по директивата за огнестрелните оръжия. Нашата позиция съдържа по-стрикни правила за огнестрелните оръжия на европейско ниво. Ще дам някои конкретни примери съвсем накратко. Нови правила за маркировките на огнестрелните оръжия, но и на основните компоненти за подобряване на проследимостта ясни разпоредби за обмен на информация за огнестрелните оръжия между държавите членки. Освен това, определихме, че колекционерите попадат в приложното поле на директивата и са обвързани с стрикни условия за сигурност. Забраната на полуавтоматичните огнестрелни оръжия и стриктен режим за салютните и акустични оръжия, както и за складирането на огнестрелни оръжия. Холандското председателство се надява, че парламентът ще приеме своята позиция по това важно досие скоро, за да може да започне тристранната среща в началото на словашкото председателство. Благодаря ви за това, че ми дадохте думата. Председателя, благодаря. За окончателния отговор давам думата на докладчика госпожа Форд. Благодаря за всичките ви коментари и благодаря за усилената ви работа. Ще се върна на някои от отделните елементи и коментари, които бяха направени. На първо място по въпроса за музеите и колекционерите. Мисля, че е много трудно да се каже в една организация вие сте музей или вие сте колекционер, защото ясно е, че има организации, които попадат по средата. Много е важно обаче, че дори и частните колекционери трябва да попадат в съответните регу... регулации, имат а, възможност за складиране и позвол... им е позволено колекционирането, а ако тези експонати са именно с колекционерска цел и ако се води регистър на тези а, оръжия и не се поставя сигурността на обществеността под риск. Всичко това е включено в компромиса. Всичко това присъства в компромиса. По отношение на медицинските изследвания. Много хора от различни общности с различни ограничения са ми припомняли, че има параолимпийци, стрелци а днес има дори и има и акустична стрелба за онези, които имат увредено зрение и трябва да се уверим, че тези хора с някаква степен на увреждане могат да продължат да практикуват спорта си безопасно. И наистина това отговаря и на част от коментарите, свързани с медицинските изследвания. Всяка страна трябва да внедри система, защото никой, който представлява опасност за обществото, не трябва да получава разрешително. Трябва да има стрикна система, така че лице, което е опасно за обществеността, не трябва да има възможност да притежава оръжие. Но това не трябва да бъде на принципа това е лице с някакви а, ограничения или не. Трябва да има стрикна процедура и системата трябва да бъде много а, добре установена. По отношение на боеприпасите, измененията в тази насока целят да пояснят, че не бива да се складират боеприпаси и ако това вярване, че Например, ако има сертификата за оръжие, защо да се купуват боеприпаси за различен тип огнестрелно оръжие? Ето защо тук внесохме изменения да изчистим формулировките. По въпроса за се, полуавтоматичните оръжия. В текста на съвета се отпадат полуавтоматичните, които са видоизменени в автоматични, но се връща разрешителното в определени случаи, например при спортната стрелба. Много практикуващи спортна стрелба казват, че им е изтекло разрешителното за международни изяви, т.е. няма стрикна формулировка в позицията на съвета. Както казах, трябва да гласуваме по всички тези различни аспекти. Трябва да установим къде е мнозинството в парламента, да проведем дискусия в рамките на тристранните срещи, така че формулировките да бъдат ясни и да са насочени към целта, която искаме да постигнем. Благодаря за коментарите ви. Председателя, благодаря ви. Преди да приключим по тази всеобхватна тема, На 14 юли ще бъде разгледани измененията и важното гласуване ще се проведе тогава. Благодаря.

Um, Дами и господа, подновяваме заседанието с обмен на мнения с комисаря Югова. Госпожо комисар, добре дошла. В Беляно разговарях с а, един интересуващ политик а, човек, който ме пита защо постоянно се връщаш в парламента. И аз отговарям, ами защото всеки всяка година комисарите идват при нас, докладват ни какво са направили, след което ние гласуваме дали сме съгласни с тяхната програма или не. И всъщност никога не е наясно, че демократично избраният Европейски парламент е, държи отговорна Европейската комисия за нейната дейност. Така че ви благодаря за това, че взимате участие в годишната обмяна на мнения и че ще отговорите на въпросите на членовете на нашата комисия. Това е, разбира се, част от цялостния процес на работа по работната програма на Европейската комисия. Служи комисария ще вземе думата за 20 на минути, след което всеки един от нас ще има възможността да зададе въпроси. Ще започнем, разбира се, с координаторите. Госпожа Юрова, като отговаря за въпросите, свързани с правата на потребителите. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, скъпи колеги. Благодаря ви за тази възможност да обсъдя заедно с вас досиетата, свързани с защитата на потребителите. Разгледаме редича важни предложения и интензивно подготвяме реформи на законодателството в областта на защита на потребителите за бъдеще. И бих искала накратко да представя някои от предложенията, които наскоро бяха прияти от Европейската комисия и бъдещи план, планове. Законодателството на Европейския съюз областта на защита на потребителите и организацията на пазарите се развива бързо през последните няколко години. Директивата защита на правата на потребителите, директивата с приятните туристически пътувания, предложението за цифровите доклади, наскоро е разгледанията, централизирана квалификация на продуктите и директивата за нелоялните търговски практики имат една обща цел, а именно законодателството ни за, опа... за защита на потребителите да бъде пригодено към новата цифрова епоха. Като голяма част от а, законодателството защита на потребителите в сила отдавна, но все пак решиха да започне разглеждане на шесте основни хоризонтални директиви в тази област в контекста на проверката за пригодност по програмата Рефет. Много аз искам да заявя, че целта ни не е да намаляваме съществуващите права за защита на потребителите възоснова на, на на целта за намаляване на активното време. Не, искаме да има повсяване и модернизация както за потребителите, така и за търговците. И тук включва опростяване на законодателни разпоредби, които вече са ненужни или които се припокриват в различни инструменти. Но освен тази ретроспективна оценка на ефикасността и последователността, искаме да чуем и мнението на заинтересованите страни по евентуалните възможности за модернизиране на европейско законодателство в тази област. В частност разглеждаме на първо място въпросите свързани с защита на потребителите в контекста на економиката на споделянето. На второ място, до каква степен е адекватна информация, която се предоставя в момента по отношение на рекламата. На трето място подобряване на комуникацията преди включването на договор, като се предоставя на потребителите. И на последно място трябва да има по-голяма възможност за защита на потребителите, които са се озовали в договорни отношения след подвеждане или са били жертва на нелоялни търговски преговори. Положителните констатации започна на 12 май, и ще продължат до септември и най-искрено ви насърчавам да разпространите информация за тази публична консултация. Тя се провежда на страницата на Европейската комисия, отворена за всички. Едновременно с това създадохме и работна група на заинтересованите страни, в която сме поканили представители на най-важните НПО, които ще имат възможност да дадат своя принос в проверката за пригодност. Тази повека за пригодност ще бъде също така и един от основните лайт мотиви на тази годишният срещна всяко равнище на потребители, който ще се проведе през месец октомври. Искаме да поканим в Брюксел възможно най-широка палитра от участници които ще обсъдят темите дали нашето законодателство за потребителите все още е валидно и се надявам вие да вземете активно участие в тази среща на върха. В контекста на дебата за предложението за цифровите договори, ускорихме аналитичната ни работа в контекста на проверката за пригодност по отношение на директивата за търговските гаранции. На упражнението по изготвяне на анализа ще бъде ще приключено до края на юли, и ще го споделя с вас. Бихме искали да се гарантират еднакви права за защита на потребителите онлайн и офлайн. И целта, разбира се, да имаме последователен резултат, който ще се основава на анализа, който провеждаме. И както вече стана ясно от съобщението, което запъстваше предложението, ние сме готови да разгледаме възможности за сближаване на законодателството за търговията онлайн и офлайн, ако има добавена стойност в подобен подход. Това е особено важно предвид непрестанното припокриване на онлайн и офлайн търговия на практика. И в този контекст държа да подчертая колко важно е, че Европейският парламент започна да работи по двете предложения паралелно, а именно предложението свързано с цифровото съдържание и предложението свързано с материалните стоки. Тези две предложения са пакет и ще изиграят ключова роля за постигане добри резултати в контекста на един цифров пазар. Също така ви благодаря за положителните реакции от съдокладчиците, както вашата комисия, така и в комисията по правни въпроси. Вчера взех участие в изслушване в комисията по правни въпроси, ако не се лъжа в залата на горния етаж. И много въпроси ми бяха зададени и по тази въпрос за онлайн и офлайн търговията и предложенията за цифровите договори. С това предложение търсим равновесието между защита на потребителите и интересите на търговците. Нужно да се намери такова равновесие, за да може да се развива трансграничната електронна търговия. И това трябва да се направи чрез целенасочена хармонизация, която ние предлагаме. Аз много държам на най-високото равнище на защита на потребителите и това беше доказано от а, увеличаването на задължението за събиране на доказателства от 6 месеца на 2 години. Трябва да защитаваме също така и интересите на предприятията и в частност на малките и средни предприятия. Кои МСП ще се почувстват насречени да търгуват трансгранично, ако не можем да гарантираме техните права на най-високо равнище. Предложението, което ще ви представя, предвижда цялостно увеличаване на защита на потребителите в Европа по целенасочен, хармонизиран начин. И по този начин мисля, че най-добре ще, ще допринесем за постигане на целите, заложени в единия цифров пазар. А сега ще се върна някои от по-скорошните предложения. Както знаете, на 25 май Европейската комисия прие пакетът за електронната търговия. Радвам се, че той включва преразгледаната разгледаният предложение за регламента за защита на сътрудничеството и на потребителите. Важно е да се гарантира правото на всички потребителски организации и целта е да може да се разглеждат възможно най-голям брой права на потребителите на европейско равнище. Също така се дава възможност на компетентните органи на държавите членки да си сътрудничат трансгранично при разрешаване на трансгранични проблеми. Трябва също така да се гарантира, на, че правоприлагащите органи имат възможност да установяват и санкционират правонарушения възможно най-бързо. Асоциациите на потребителите също ще имат официална роля при сигнализирането за не, на нелоялни търговски практики с трансграничен характер. И аз ви насръчавам най-искрено, възможно най-бързо да бъдете докладчик вашата комисия по това предложение. Ни очаквам с нетърпение сътрудничеството ни в контекста на процеса на, съ... на законодателство. Имаше също така и много призиви за по-добро прилагане на директивата за нелоялните търговски практики. На 20, като част от пакета, прият на 25 май, ние приехме модернизираните ръководни насоки за прилагане на директивата. Изяснява се целта за по-добро сътрудничество между отделните служби на Европейската комисия и също така се взима предвид всички търговски практики, пред които са изправени потребители, включително и в контекста на социалните мрежи. Много често има търговски практики, които а, профилират а, потребителите в а, социалните мрежи. А потребителите не винаги са наясно с този вид търговски практики. Така, например, в новите насоки се е, предвиждат е, и тъй наречените скрити практики на маркетинг, е, като, например, даване възможност за използване на бутон лайк и подвеждане на потребители по този начин. Трябва също така да, да вземем предвид колко важна е економиката на споделянето в момента и колко важно да се гарантира защита на потребителите в тази бързо развиващ се отрасъл. И не на последно място безопасността на продуктите остава една от важните ми теми и а, мога само да ви насърча да използвате политическите си контакти в а, държавите членки, за да може да се преодолее блокажът в съвета по директивата за безопасността на продуктите. Междувременно продължаваме да подобряваме системата за даване на бързи сигнали за опасни продукти или тенер система Arapex комисията се свърза с заинтересованите страни в това отношение и те отговориха положително. През 2015 година 62% от опасните продукти, за които са подадени сигнали в системата Рапид идват от Китай. И аз ще пътувам в китайната седмица, като ще се спра основно на въпросите, свързани с безопасността на стоките. И ще взема участие на тристранният среща на върха, посветена на стоките, на потребителските стоки, в които ще вземат участие нашите събеседници от Съединените щати и Китай. Скъпича на Европейския парламент, с нетърпение очаквам разискването, за да чуя вашето мнение по тези теми и всички други теми, свързани с защита на потребителите. Много ви благодаря за вниманието. Uh, Председателката е, сега ще дам думата на координаторите, на заместник-председателите най-напред и после ще дам думата на останалите депутати. Най-напред Андреа Шваб. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, за начина по който изложихте всички законодателни предложения, върху които работите или тези, които възнамерявате да направите. Вие е, знаете, че вътрешния пазар е, трябва да бъде основната тема, защото е, ние сме убедени, е, че има много въпроси, е, по които искаме да избегнем разликите между аналогова и цифрова област. Ние бихме искали да чуем, че скоро ще бъдат направени предложения в тази област. На второ място, според нас е, предложението е, за европейски банкрут, е, за европейски фалит е много важен, защото ние работим по изграждането на единен пазар ние смятаме, че в някои държави членки могат да възникнат много големи проблеми. Трябва да бъде уреден въпрос за гаранциите, защото може да създаде сигурност или несигурност при трансгранични операции. Много често малките предприятия са дискриминирани, банките не са сигурни, е, когато трябва да отпуснат кредит, защото няма гаранции за този кредит. Това е, предполага това създава същински неудобства за малките предприятия, така че предложението за европейски фалит би било много интересно. Предварително ви благодаря. Евелин Герхард. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Много ви благодаря за обясненията, които направихте днес. Е, откровено казано, аз продължавам да е, изпитвам несигурност. Добре, Хубаво е, че се предвижда банкрут, че се осъществяват проверки, че се търси хармонизиране на европейското законодателство, че има стремеж към упростяване при силна степен на защита на потребителите. Това е чудесно. Но така и не мога да разбера метода избран от Европейската комисия, защото се постига обратен резултат. Ние с, запознахме с различни предложения, за търговията онлайн и офлайн. Е, според това, дали е, даден продукт е закупен онлайн или онлайн предвид разнообразието на предметите, ние не знаем в какъв правен ред ще попаднем. Така че възниква много голяма опасност. Вие твърдите, че ние е, като парламент трябва да третираме въпроса в пакет. Но аз не мога да разбера е, какъв е вашия метод. Чух вашите обяснения. Примерно, Искам да се спра на вашето предложение по цифровото съдържание. Ако искаме да осъществяваме защита на потребителите, ние трябва да съхраняваме техните лични данни. Тоест, ако това се третира едновременно с цифровото съдържание, възникват много големи пропуски. По член 3.1 вие говорите за допълнителни данни. Какви допълнителни данни имате предвид? Е, не може, когато човек законодателства, да бъде толкова неясен. Мисля, че предстои обширна дискусия и то по много въпроси. И сега искам да задам последния си въпрос. А, Рифит, Рифит, добре, добре, чудесно. Но по какво конкретно предложение работите в момента? Имам предвид е, е, по какво предложение работите през второто полугодие на 2016 година. Това ни интересува живо, за да знаем какво да очакваме в е, работата си като парламентаристи. Господин Тот, благодаря ви. Искам да ви предупредя, трябва след една минута да си тръгна. Имам посетители, британски гласоподаватели, които още не са решили как ще гласуват. Имам три точки. Първо по споделената, по економиката на споделянето. Това е нещо много важно за всички потребители. Е, комисията е, каза, че ако е, се забрани тази економика, Междувременно обаче Германия и Франция забраниха Юбър в пряко противоречие с противоречие на комисията. Така че първият ми въпрос е как комисията ще реагира на това предизвикателство, отправено към вашите указания? Според вас какъв резултат държавите членки трябва да постигнат по, по цифровите договори? Малко съм обезпокоен, защото в цифровата ера това дава по-големи права правомощия на потребителите. Много ме безпокои мониторинга върху данните, поне това, което вие предлагате, защото това всъщност ще затрудни много малките предприятия и средните предприятия в крайна сметка ще бъде наказание срещу потребителите. Така че въпросът ми е какъв проблем искате да решите с цифровите договори. Примерно, ако хората работят в Фейсбук, те предоставят своите данни. И това поне както аз разбирам, е доста популярно. Така че искам да чуя какво мислите вие. И третата точка е защо това е, предложение за цифрови договори е преди РИФИТ и преди директивата за правата на потребителите. Е, ако искаме да постигнем по-добро регулиране, ние трябва да е, прегледаме всичко това преди да правим предложения за законодателни актове. Благодаря ви. Дита Шантова. Е, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на госпожа комисарката за това, че дойде да ни запознае е, с е, усъвременената тежка работа, която вършат. Вие работите върху цифровия дневен ред. Надявам се да постигнете резултати по цифровия дневен ред. Както вчера казахме, да не стане много късно. Имам три кратки коментара или въпроси. Първо, искам да се присъединя към това, което каза каза преждеговорившия по РИФИТ, ние трябва бързо да постигаме напредък, за да можем да постигнем резултат колкото се може по-бързо по всички досиета, които е, са свързани е, с дигиталните въпроси. На второ място, регламента за защитата на потребителите. Бих искала да разбера как си представяте това на практика, защото от една страна ние искаме е, да пестим средства, да осъществяваме по-координирани акции, за да бъде по-ефективна защита на потребителите, но искам да знам колко време ще чакат потребителите за този европейски механизъм, Искам да сме сигурни, че ще избегнем процеси, е, които да се окажат прекалено тежки, които всъщност да бъдат бреме. И не на последно място, не на последно място искам да направя коментар и да задам въпрос по платформите. Ние виждаме е, е, комуникацията между платформите и е, директивата по електронната търговия няма да се променя. Но едновременно с това има слухове от комисията, че вие мислите за предложение за регламентиране на отношенията между бизнес и бизнес-то-бизнес регулейшн. Искам да чуя и вашето мнение, както и мнението на други комисари, да потвърдите или да отхвърлят подобни слухове. Благодаря ви.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 Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар. Аз мисля, че парламентът ясно заяви, че ние искаме да избегнем всякакво разминаване на правилата онлайн и офлайн. И мисля, че бърз резултат по рифите е абсолютно необходим, за да можем да постигнем напредък и по цифровото съдържание. Знаем, че има реални проблеми за потребителите, ние трябва да се заемем с тях, но за да има последователност между различните предложения, ние трябва да ги разгледаме заедно. Бих искала да разбера дали Европейската комисия ще даде повече насоки по предложението за цифровото съдържание. То свързано ли е с регламента за общата защита на личните данни? От една страна, потребителите нямат лични данни за подобни услуги, но далеч не е толкова просто данните да се разглеждат като, като, като валута, едва ли не. Има много въпроси, като например данните не са собственост, но защитата на данните е основно човешко право. Как може по това предложение да се избегне за това потребителите да попаднат в непочтена ситуация, е, където им се прави предложение да търгуват част от е, техните основни права е, в замяна с търговска услуга това може ли да бъде обект на е, договаряне? Бих искала да чуя е, и предложението е, за е, материалните стоки. Как като цяло ще се осъществи защитата на потребителите? Дали всичко ще бъде оставено е, само на договорни взаимоотношения е, между предприятия и потребители? имам, искам да добавя и въпроса за едноличните търговци. Е, преди разкритието е, на Panama Papers бяха отправени много критики за за това, че евентуално може да се намали прозрачността, това да бъде възможност за избягване на плащане на данъци, и ние вече обсъждахме това предложение. Искам да разбера какви са вашите основни намерения. Okay. Um, none of the other groups have come. Благодаря. Няма желащи от останалите политически групи. Сега ще чуем въпросите и на заместник-председателите в този първи кръг и аз ще си открадна възможността. Обикновено задавам последна въпроса си, но сега един кратък въпрос и от моя страна на първо място. Компании във всички сектори използват различни алгоритми и технологии, за да насочат по-конкретно продуктите към потребителите и използването на така наречените big data. Като цяло това се разглежда като добро нещо, защото потребителите могат да се възползват от по-целеви продукти и като цяло е нещо положително. Но има и много етични последици, свързани с личното пространство. Както един избирател ми каза, как Google може да знае, че съм а, се сгодил преди да съм казал на родителите си още. Така че наистина тук има един термин за терорист драстичен резултат за това, кои хора са радикализирани, като се използват данни в публичното пространство, използвайки конкретен алгоритъм. Какво прави комисията, за да гарантира, че използването алгоритми за създаването на потребителски под, профили отговаря на общия регламент за защита на данните, а също и останалите законодателни актове за защита на потребителите. Ана Мария. Благодаря. На първо място благодаря на госпожа комисаря за това, че е тук и за казаното. Аз съм силно притеснена за децата като потребители. Мисля, че по отношение на регламента за защита на данните не успяваме да ос осигурим защитата за децата нивото на филтрите на родителите не са адекватни. Така че вие споменахте а, възможността за директната търговия онлайн, за профилите. Благодаря за това. Наясно сме с огромните предизвикателства и опасностите за децата онлайн, но мисля, че това трябва да бъде приоритет. Със сигурност е приоритет и за мен. Друг въпрос, който повдигнаха и колегите – защита на потребителите онлайн и офлайн и разминаването. Това е нещо абсурдно. Всичко, което се опитваме да направим с неутралността и интернет е средство, начин за продажба, но не променя факта, че има връзка между търговеца и купувача и трябва да се осигури защита за потребителя. В тази връзка нашата цел трябва да бъде пълно хармонизиране на законодателството за защита на потребителите онлайн и офлайн. Колегата вече спомена въпроса. Къде се намираме в процеса по рефит в тази връзка? Предложението за геоблокирането. Приветствам това предложение, но то е фокусирано, фокусирано върху задължението за продажба. Това е много важно за компаниите и МСП-тата. Не трябва да имаме пълно задължение за от тези резултати. Смятам, че се очертават проблемите, а не решенията. Каква е стоиността за потребителите, ако има задължение за продажба, а не резултатите? Последният въпрос е свързан с економиката на споделянето в някои страни просто се забраняват платформите. Не мисля, че това е пътя напред с иновативните дигитални услуги и революцията в този сектор. Не мисля, че трябва да създаваме прекомерно законодателство в тази област на общо европейско ниво. Благодаря. Euh, Благодаря ви, госпожо председател, господин Рошфорд. Няма да се връщам отново на програмата Рефит. Всички колеги я споменаха и мисля, че всички сме съгласни по нея. Но искам да ви задам един въпрос, свързан с а, нещо, което казахте в края на изказването ви. Споменахте опасните стоки, които се внася в Европейския съюз и споменахте Китай. Споделихте, че едната седмица ще посетите страната. Неодавна имах, бяхме запознати с а, стоките, които, за които са подадени сигнали, че са опасни. Говорим за 2000 продукта през 2015 година. С тях има детски играчки и други стоки, както всички знаем. В края на изказването ви се отбеляза какво казахте. Казвате, че има недостатъчен напредък и че трябва да се излезе от блокажа. Но тук малко се разминава позицията ми с вас, защото вие ни позовахте като членове на Европейския парламент да действаме на национално равнище държавите си членки, за да се постигне някакъв напредък. Но ме ми се струва пък, че държавите членки са слаби, а Европа заедно, един Европа е по-силна. Ще ви дам пример с, с, Google, с Google, както каза и Сапир, от когато отделна държава членка се опитва нещо да дразни Google, но на Google изобщо не му пука. Но когато Европейската комисия, когато вашият колега Вестаге се заеме с Google, те гледат много по-сериозно нещата. Същото може да приложи и по отношение на Китай. Когато отделна държава членка се опитва нещо да каже на Китай, те много, много не се вълнуват от това мнение. Но ако целият Европейски съюз с 500 милиона потребители заяви на Китай, че имаме проблем с опасни стоки, които те внасят, тогава те ще се вземат доста по-сериозно с въпроса. И този въпрос не е специфичен и не бива да се разглежда сам по себе си. Да вземем за пример електронната търговия. Има опасност е, тя допълнително е, да увеличи вноса на опасни стоки в сравнение с продажбите в е, физически магазини. На второ място, економиката на споделяне също може да доведе до появата на пазара на опасни стоки, защото хората, които са част от економиката на споделянето, не са професионални търговци и може би в някои случаи ще представят на пазара опасни продукти. И а, накрая появяват се а, нови категории потребители, потребители, които имат нужда от напълно безопасни стоки. Възможно е, например, даден продукт да се окаже по-опасен за възрастните е, хора и пък за специфична категория по-уязвими лица. И последният ми въпрос е какво точно ще кажете по време на посещението ви в Китай? Какво не иска вече да, да приема Европейската комисия и всъщност какъв е мандата, който сте получили от е, колегиума на комисията? Трябва да поискаме истинска промяна от страна на Китай. Благодаря ви. Никола, would you like to ask Никола, Да, благодаря съвсем накратко. Доста аспекти бяха засегнати от колегите, но този целият пакет за цифровия пазар сработва, ако предоставяме закрила за потребителите. Това става ясно от резултатите и от фактите. Наистина трябва да сме уверени, ако хората искат да, прав... да правят инвестиции в електронната търговия. Има малко компании онлайн, които търгуват и други, които купуват висококачествени стоки. И, има и стоки, които не са обвързани с толкова висок риск. Но Имайки предвид, че съществува пакет с правила и разпоредби, които защитават потребителите, означава, че ние трябва да се възползваме от възможността за разработването на един цифров пазар. Приветствам предложението, направено от комисията във връзка с регламента за защита на потребителите. Това е допълнителна възможност за по-стрикни правила за гарантиране на защитата на потребителите и ще даде възможност на пазара да се развие в областта на цифровата економика, електронната търговия и електронното правителство, разбира се. Има и друго съображение, а именно, че не можем да си позволим да бъдем неутрални по отношение на безопасността на продуктите, проследяването на положението, как се развива пазара. Комисията има широк набор от предложения, които бяха представени миналата седмица. Но комисията, преди да започне да обмисля стандартите, трябва да разгледа вече прилаганите разпоредби, например седми член. Трябва наистина да да направи необходимото за постигане на компромис с парламента. Предлагам да чуем отговорите на тези въпроси и след това ще чуем останалите колеги петима за следващия кръг от въпроси. Thank you. So, what, Commissioner, why don't you take a few minutes to address some of those? Благодаря ви. Ще помоля да отговорите на чутите вече въпроси и след това ще дадем думата и на останалите колеги. Благодаря за поставените въпроси. Благодаря и за споделеното мнение по тези, това, тези общи теми. Иска ми се първо да се спра на основния аспект, който се появи в няколко въпроса – онлайн, офлайн и рефит. Наистина много добре разбирам, че може да се чувствате объркани. Не това беше моето намерение – да обърквам когото и да било особено хора, които са пряко свързани в работата с защита на потребителите. Искам и се да използвам тази възможност, за да ви обясня каква е нашата логика. да се покриват само онлайн продажбите в директивата беше много трудно решение. И това ви казах още миналия път. Какви бяха причините, поради които първо се насочихме към целево хармонизиране на договорните правила за онлайн продажбите? Това се дължи на едни исторически опити, които вече са направени и които ясно ни показват, че хармонизирането офлайн е много труден въпрос. А вие имате по-дълга институционална памет от мен в тази област. Това е област за държавите членки за гражданско справедливост и независимо как подхождаме а, от гледна точка на споделените компетенции, гражданите са много бдителни и притеснени от. А, и са насочили вниманието си към е, общо европейски кодекс в областта на правосъдието. Както вече казах, не исках да внасям объркване с това предложение. Друг силен довод е факта, че работим по правилата за цифровия единен пазар. Аз съм поела ясна задача, а именно да подготвя правилата за онлайн продажбите, което и направих. Но от самото начало бях откровена, че измерението онлайн, офлайн и разделението на правила не е идеално и може да доведе до проблеми на практика и че ще ускорим работата по Рефит, за да можем да започнем с работата по директивата за гаранциите. Така че скоро да получим данни. И тези данни очакваме да получим през юли, за да преценим дали същия подход за цели хармонизиране на договорните правила за онлайн продажбите може да се прилага по същия начин. Именно това правим сега. Наистина ускоряваме работата си на този първи етап от Рефит, защото, както ви казах, в този пакет има 6 директиви. Освен това ще оценим и добавената стойност на регламента за правата на потребителите. Наскоро приета законодателен акт, но наистина трябва да разгледаме всички тези законодателни актове. Както казах, от юли но и сега поемам ангажимента, че вече през септември ще предоставим консолидиран доклад с информация дали е, е постижимо и дали е препоръчително да използваме данните от Рефит и да включим заключенията в предложението за цифровите договори, предложение, което вече е внесено. Надявам се, че това става ясно. Ще видим дали можем да използваме данните, за да направим същото хармонизиране в офлайн сферата. Когато се уверим, че това може да се случи, постижимо е и има някакви разумни шансове, ще ви предложим предложение, с което да обсъдим допълнително онлайн директивата и да видим какви са възможностите за добавяне на тези правила за, онла... за офлайн пространството. Усещам колко спешен е характера, който се усети тук, не само в нашата дискусия, но и в комисията, наистина тази дискусия да се проведе възможно най-скоро. Продължаваме с пакета цифровото съдържание, материалните стоки, плюс рефит и съвсем скоро резултатите ще бъдат внесени в първата част и отново ще ви представим нашето становище по темата. за да ви дам обща представа за мащаба на Рефит, защото имаше и такъв въпрос. Става въпрос за 6 директиви, които попадат в Рефит. Това е директивата за нелоялните търговски практики, директивата за продажбите, договорите, ценовите индикации, подвеждащите реклами и, а, рекла... и а, директивата, свързана с нарушенията. А, тук колегата каза, че има слухове за предложението за взаимоотношенията между предприятията B2B. Имам, аз имам различна информация, но мога да потвърдя, че няколко комисаря гледат предложенията за взаимоотношенията в бизнеса. На по-късен етап ще можем да ви предоставим конкретна информация. Не мога да кажа дали ще бъде тази година или следващата година. Това, което правим в областта на политиката на потребителите и цифровия пазар, сме се концентрирали върху взаимоотношенията между предприятията и потребителите. По отношение на несъстоятелността, сега се фокусираме в рамките на капиталовия съюз върху малките и средни предприятия и колегите, които работят в областта на финансовите услуги, работят по предложението, за да се справят с проблема, очертан от господин Шваб, а именно, че има много хора, които попадат в капана на заеми кредити, които са обвързани с някои проблематични аспекти. Това е проблем във всички европейски страни и трябва да има общо европейско решение. По отношение на несъстоятелността, тук можем да говорим за личните трагедии на някои хора. Например, търговската несъстоятелност, там работим по предложение – в рамките на капиталовия съюза на капиталовите пазари и ще дадем втори шанс, втора възможност за предприемачите, които са попаднали в капана. Тоест, предлагаме а, раното а, проследяване на кризисни ситуации и това е наистина нещо, по което трябва да се предприемат конкретни мерки. Наричаме това предложение за несъстоятелност не само в трансграничен аспект, но и в рамките на една страна. Планираме да въведем общ набор от основни принципи, но също така разглеждаме и възможностите за частни за несъстоятелност на частни лица. По отношение на директивата за несъстоятелност, тук този термин ми се струва малко песимистичен. Моето предложение ще бъде наистина да бъде за устойчиво предприемачество. Негативно е да отбелязваме подобни предложения с негативни термини. Трябва малко по-положително да формулираме нашите предложения. Между другото, 600 компании всеки ден фалират и изпадат в несъстоятелност всеки ден в Европейския съюз. Знам, че трябва да побързам. По отношение на общия регламент за защита на потребителите и онлайн продажбите и разплащане с данни. Знаем, че тези два аспекта попадат в моя ресор, така че ние сме добре оборудвани да спазим последователност в правилата, използвайки данните за плащанията в рамките на предложението за цифровото съдържание. Това, тези правила трябва да бъдат в синхрон с регламента за защита на данните. И този това предложение трябва да влезе в сила на 18 май 2018 година, т.е. по-рано от новите правила. Важно е да отбележим, че приемането на регламента за защита на данните няма да бъде края на нашата работа. Трябва да се фокусираме върху три неща. На първо място да създадем а, единни подходи и процедури в съответните компетентни органи в Европейския съюз, защото тук има много правомощия за налагане на санкции, например, взимане на различни решения. Така че насърчаваме компетентните компетентните органи да работят съгласно тези общи указания. Но по отношение на потребителите, Следващата година ще проведем една много масирана кампания, за да могат потребителите да разберат какви са техните права в Европа, за да могат да защитават личното си пространство защото няма на 100% надежно законодателство, което да защитава потребителите самите хора трябва да бъдат наясно в онлайн сектора, социалните мрежи, какви са техните правила, права и какво могат да направят, за да се защитят. И както вече казах, ще организираме а, една силна кампания и бихме искали, както в а, законодателството, регламента за защита на данните, така и в а, законодателните актове за дигиталните продажби и с тази кампания – бихме искали да следваме един философски принцип. Хората трябва да бъдат господари на личните си данни и трябва да има последователност между регламента за защита на данните и предложението за цифровите договори. А именно хората трябва да бъдат информирани как се използват техните данни след като те са предоставени и те трябва да имат правото след като прекрати някаква услуга поради някаква причина, трябва да се прекрати използването и на личните им данни, които са предоставени като един вид размен на монета, като валута. Госпожо комисар, изслушахме общите ви принципи, но има много практически аспекти, като, например, възможност за потребителите отново да си върнат данните. Какво значи това на практика? Значи ли, че приложението, което използвам, трябва да си записва всяк мое кликване с клавиатура? Така се използват личните ми данни? Как те се вписват в големите масиви от данни? Така че, принципите, които казвате, да са прекрасни, но от компаниите фокуса на новите технологии и всички ни казват, че всъщност подобно нещо е неприложимо на практика. И това, което ние се опитваме да направим тук, всъщност е напълно противоположно това, което те се опитват да направят. Като потребители всички ние искаме да се възползваме от цифровата економика и искаме да имаме законни решения, които да са приложими на практика. Съжалявам, но исках се пак да, да гарантирам, че останалите колеги ще имат възможност да дадат своите въпроси. Комисария Юрова, не знам дали има възможност за връщане на данните, но трябва да има възможност потребителя да поиска да се спре използването на данните му за търговски цели и трябва да имаме възможност да, да, да овластим хората, като им дадем това право. Само по този начин може да ги защитим. и органите за защита на наличните данни ще играят много важна роля. Те трябва да съблюдават за налагането, основателно на нарушение, налагане на санкции в тези случаи, в случаите, в които потребители плащат с данни, за да използват някакъв вид съдържание. Шокирана бях, когато разбрах колко често за по отношение на футболните матчове, например, в 85% от случаите се плаща само с лични данни на потребителите. Ето защо е крайно време да се въведе договорно право, което да заложи нужните гаранции и нужните инструменти за защита на потребителите в а, тези случаи. Защото те наистина стават все по- и по-често срещани. По Въпросът за алгоритмите. В контакт сме с заинтересованите страна в областта на сигурност. Това е пряко свързано с борбата срещу риториката на омразата. И е много важно да не се използват подобни алгоритми. В момента, в който дадено лице търси и намира неправомерна риторика на омразата, съответното лице непрестанно получава такъв вид съдържание въз основата на някакъв автоматизиран алгоритъм и трябва да се сложи край на тези практики. И това може да се случи в сътрудничество с доставчиците на IT услуги. От тях зависи всъщност. И същото нещо въжи и за преговорите, които в момента се говори, водят за платформите и тяхната взаимовръзка с Защита на потребителите. Как може да се сложи край на използването на алгоритми за търговски практики? Не знам, не мисля, че имаме много ясна позиция в момента. Но пък всичко толкова бързо се развива в тази област, че трябва непрестанно да обсъждаме докъде искаме да стигнем с регулаторната ни рамка. Госпожа Кораца Билт с пълно право заяви, че не бива да налагаме прекомерно законодателно бреме. Трябва да се даде възможност на самият сектор да се развива и да се справя сам с проблемите, с съответните най-подходящи мерки. Пак казвам, това е тема, която ние пък трябва непрестанно да обсъждаме. For sharing economy, we... Въпроса на економиката на споделянето разполагаме с нови данни, които показват, че съществуват проблеми при използването на този вид услуги от потребител между потребители, но не искахме и да предлагаме основно законодателство, за това излязохме с новите насоки за прилагане на директивата за нелоялни търговски практики, т.е. да обясним как настоящото законодателство би следвало да се използва в случаи, когато хора се озовават изправени пред правни проблеми, този вид взаимоотношения. А по въпроса за едноличните търговски дружества, въпрос е зададен от госпожа Реда, Ами не остана много след преговорите по това предложение. И държа да подчертая, че в Европейския съюз през 21 век би трябвало да има по-лесен начин за създаване на предприятия изцяло по електронен път. Би следвало също така да е по-ефтино за лицата, които искат да започнат собствен бизнес и предложението за този вид едноръчно търговско дружество или ИСОП, предвижда възможността да се започне с начален капитал от 1 евро. Аз лично съм в много труден период от живота си, започнах собствен бизнес и тогава трябваше да платя 200 000 чешки крони, което си беше много сериозна сума за човек изпаднал за трудно положение. Така че ние действително искаме да предоставим възможност на хората, които искат да започнат предприемаческа дейност, но дори и в момента вече има заложени много ясни защитни механизми в това предложение, пряко свързано и с друго законодателство, свързано с защитата на служителите и работниците, правото на обществеността да е наясно кой е бенефициента на, на печалбите, т.е. говорим за прилагането на законодателството за борба с времето на пари, виждаме и модернизация на законодателната рамка в това отношение, така че аз лично ще продължавам да настоявам за постигане напредък по това предложение и се надявам то да бъде одобрено. По въпроса за Китай и безопасността на продуктите, в неделя пристигам в Китай, в понеделник ще започнем с разговорите. И трябва да отбележа, че не само ние в Европейския съюз, но ще настояваме за по-голяма сигурност на стоките, но ще го направим заедно с партньорите ни от Съединените щати. Много добри отношения сме с тях и ще се опитаме да окажем натиск върху китайските власти да контролират по-добре стоките, които се изнасят на пазарите в Съединените щати и в Европейския съюз. Ще разговарям с директорът на агенцията, която отговаря за контрола на стоките и ми се струва, че бихме могли да постигнем по-добри резултати. Вярно е, че ежегодно 60 до 62% от опасните продукти, установени от РАПЕКС, всъщност са продукти внесени от Китай. През януари делът беше само 50%, но се струва, че това се дължеше на периодът след коледа, когато по принцип има спад на покупките на стоки от Китай. Така че наистина се надявам да успея да постигна някакви конкретни резултати в преговорите с китайските власти. Разбира се, ще ви осведомя надлежно. Председателката предлагам да изслушаме следващият кръг от въпроси. Започваме с Мария Грапини. Doamna președinte, doamna comisar, mulțumesc în primul rând, Vicky, că... Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност е, да обменим мнения с госпожа комисаря. Много внимателно изслушах е, както вашето изслушение, госпожо комисаря, така и коментарите на колегите и съм съгласна с всички тях, ще направяте конкретни коментара. Първо, бих искала да знам дали смятате, че и юридическите лица могат да се смятат за потребители или за потребители смятате само физическите лица. Защото МСП всъщност се явяват потребители, когато закупуват суровини, енергетик, банкови услуги и тъй нататък. И много често МСП се сблъскват с сериозни трудности, включително и с нелоялни търговски практики, било то в взаимоотношенията им с банките или с големите мултинационални компании. Така че въпросът ми е следният. В предвиденото от ваше действие смятате ли и юридическите лица да се смятат за потребители. И ако предвиждате такава възможност, как възнамерявате да намалите натиск, който налагат предприятията с доминиращо положение на пазара върху останалите? Следващият ми въпрос. Смятате ли за нормално, че търговците, продаващи автомобили в Европейския съюз. И ви задам този въпрос, защото често се срещам и с граждани, и с предприемачи. Взех участие в една мероприятие в Сърбия и се оказа, че лица закупили автомобили в източна Европа се обърнаха при... към мен със следният проблем. Оказва се, че всички индикации на борда на автомобила се появяват на английски. Също въжи и за вграденията GPS, например. Значи в а, инструкциите, в а, инструкциите за употреба на автомобила има право на съответният а, друг официален език на Европейския съюз, но индикациите, които се появяват на борда на автомобила се оказва само на английски, което си е сериозен проблем. По въпроса с Китай и безопасността на стоките, от години насам се боря срещу тези ниско, нискокачествени и небезопасни стоки, идващи от Китай, но, но не може да се ограничим само с призиви и натиск върху Китай да контролират по-добре стоките, които те изнасят. Трябва да се гарантират контрол на, при вноса на тези стоки тук в Европа, защото по-голямата част от търговците, които ги внасят, са европейски предприятия, така че трябва да се наложи повече контрол. Не смятам, че можем да разчитаме само на контрола, който може да окажат китайските власти. Благодаря ви. Комисията не напусне в 12.15, така че ще ви помоля да бъдете по-спети в изказванията си. Госпожа Борзан, благодаря ви, госпожа комисар. Отговорихте части на въпроса ми. Става дума за вдането на предложението на две за онлайн и офлайн търговия. И вече в парламент сме започнали да ги разглеждаме. В момента обсъждаме как най-добре може да се гарантира защитата на личните данни на потребителите. И все пак нямаме никаква представа как Рефит ще засегне работата по тези досиета. И съм съгласна с твърдението на Евлин Гепхарт, че двете предложения са объркващи за потребителите. Има, например, материални стоки с цифров софтуер, които трудно биха могли да бъдат, да бъдат класифицирани ясно в едно от тези две предложения. Така че Бих искала ясно да ни обясните как РЕФИТ ще засегне законодателството за защита на потребителите и как точно Европейската комисия възнамерява да гарантира последователност между двете предложения, които бяха публикувани и тяхната съгласуваност с проверката по РЕФИТ. Thank you, Madam Chair. Uh, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, е, вие е, говорихте е, за лица, които искат да започнат е, личен бизнес. Е, бих искал да попитам дали вашето предложение включва друго упростяване за друг вид дружества, е, примерно е, за пасивите на еднолични дружества. Е, Благодаря, госпожо комисар. Ще говоря на чешки. Въпросът ми е свързан с въпрос, по който чакаме отговор от много време. Директивата за защитата на потребителите. Е, тя се основава на ключово предложение за стратегия за единия цифров пазар. Независимо от това е много важно е, да не се фокусираме само върху търговията онлайн. Има интересни идеи за общи мерки в Европейския съюз е, в е, случай на много голямо нарушение на законодателството, свързано с потребителите. И има прагови стойности тогава, когато комисията може да започне колективни правни действия, ако има има подозрения, е, че това става в е, две трети от страните членки и, в е, повече от, и засяга повече от три четвърти от населението. Е, мисля, че това е неуместно, защото ние говорим за минимум 21 държави членки. И за това бих е, искал е, да ви попитам, знаете ли колко са случаите на нарушение на законодателството, свързано с потребителите? Това все пак е свързано с миналото. Искам да кажа нещо допълнително. Миналият седмица ние в нашата комисия гласувахме проекто бюджета за 2017 година и аз предложих е, да се засили трансграничното сътрудничество между ведомства на регионално равнище. Това може да бъде ефективен инструмент, е, за да се идентифицираме и за да се борим е, с трансгранични нарушения на законодателства, свързани с потребителите в определени региони. Така че това би било е, чудесно допълнение към вашите предложения за общи мерки за целия Европейски съюз. Бихте ли подкрепила подобно предложение? Благодаря ви. Госпожа Лиси Якенсари, последна получава думата за въпрос. Благодаря ви. Е, бяха поставени доста въпроси. Бих искала е, да е, продължа въпроса на председателката госпожа Вики Форт за алгоритмите. Имам чувството, че вие е, слагате това в котията IT. Аз мисля, че алгоритмите са много важни за нашето общество като цяло, за политиката също така, така че ние трябва да обсъдим въпроса и хората да разберат за какво става дума. Може ли Европейската комисия да е, подкрепи предложението на нашата комисия е, алгоритмите да станат обект на пилотен проект? за да можем да се опитаме да преценим е, по кои въпроси може да се търси политическо решение. Нека хората да знаят дали информацията се използва или не. Председателката, това са всички въпроси. И, искам само да ви припомня, че преди две години и половина комисията каза, че не е необходимо да има защита на потребителите и специален комисар за защитата на потребителите най-вече. А да, комисарката, благодаря, комисар Юрова. Благодаря ви е, за юридическите лица. Аз в е, така наречените B2B отношения между предприятията в момента се провеждат е, проучвания. Е, ние правим и упражнения по рейфит, но това са основополагащи неща за политиката на потребителите. Основен принцип е защитата на по-слабия. Затова е, ние се опитваме да преценим какви са отношенията между малките и средните предприятия и мастодонтите, прекалено големите предприятия. Те трябва да бъдат равнопоставени. И е, винаги по-слабата страна е, трябва да получи по-силна подкрепа и по-силна защита. Това е отразено в е, първоначалните законодателни предложения, но трябва по е, по-подробно е, да разпишем е, уреждането на всички бъдещи проблеми, особено тези, които са свързани с цифровата сфера. Така че е, все още не сме преценили дали ще предлагаме нещо по лицензирането или не. По защитата на потребителите. Съвсем конкретно аз съм напълно съгласна с това указанията да бъдат е, само на английски, е, защото на други езици би се създала езикова асиметрия и ние не трябва да допускаме това. Искаме да получим е, конкретни примери, защото това е въпрос и на национално правоприлагане и в случай, че това стане масово, че проявата се масовизира, ние трябва да работим в по-широк мащаб. Така че ще ви бъда много благодарна, ако ми посочвате и конкретни примери, когато това се появи. Порифит, порифит и връзката с защитата на потребителите. Госпожа Борзан зададе този въпрос. Както аз казах, ние говорим, е, ние сме отговорни за защитата на потребителите и защитата на личните данни. Така че всичко, което правим по Рефит, ще бъде законодателно предложение, което да съответства на правилата за защита на личните данни. Ние сме тези, които трябва да гарантираме това. Е, е, нашата генерална дирекция работи по този въпрос, макар и някои други генерални дирекции също да работят по този въпрос, е, но ние трябва да сме сигурни, че има последователност в рамките на самата Европейска комисия. Ако е, установите някакви специфични проблеми по защитата на личните данни за бъдеще, съобщете ми за това, защото това би бил голям провал. Би бил голям провал, ако не сумеем да приложим правилата за защита на личните данни по други законодателни е, текстове. За едноличните търговци не разполагам с много време но в момента работим по пакет или айде, ново законодателство е, е, за цифровизирането на е, дружествата все още няма конкретно измерение. Водим проучвания, допитваме се до експерти, защото могат да се внесат големи изменения в дружественото право във връзка с цифровизацията но това е, неминуемо ще доведе до рискове. Това неминуемо ще създаде опасностите, трябва да бъдат уредени в поддиректива. И е, следващата година ще направим предложение. Е, искаме е, да се предостави повече време на дружествата във връзка с дигитализацията. Да, госпожо Форд. А, да, да, за алгоритмите. Не говорим за омразата и за, и, за, и за дискурс на омраза. Аз го посочих само като пример, защото там най-ясно, там в най-голяма степен стават ясни въпросите за сигурността. Как да, как да работим, как да поведем диалог с тези IT-дружества. Въпросът е спешен. Трябва да има подобен диалог с IT дружества. Ако искаме да въведем някакво законодателство, а процесът е бавен, ние можем да го направим само ако има нарушение на правила за защита на лични данни, те вече са на лице, или ако има подвеждаща практика, тогава, тогава можем да се позовем на, на наличното законодателство. Мисля, че това е достатъчно. А, сега, 85% от населението само е покрито и това дава право на комисията да поведе координирани действия – според нашата статистика това става 4 пъти в годината. Има 4 случая на подобно нарушение за толкова широк регион на Европейския съюз. Ние сме готови да го направим. Ако е, ако явлението не е толкова съществено, ще има регламент, който ние скоро ще приемем и който предоставя по-големи практически възможности за индивидуални или национални е, органи да съчетаят силите си, за да действат. Това е всичко. Благодаря ви. Ако има област, за която не съм е, отговорила, моля ви, е, пишете ми и аз ще ви отговоря писменно. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Това е края на заседанието за тази сутрин. Продължаваме в 15 часа. Благодаря.